Веднага ще пристъпим към гласуването. Започваме с положението в Тайланд. Гласуваме веднъж предложение за резолюция от пет групи. Кой е за, против, въздържали се, приема се, няма изменения. Преминаваме към предложението за резолюция от страна на пет политически групи за правото на образование в Приднестровието. Параграф 4, първоначален текст, устно изменение, господин Преда. Ако обичате с микрофон. Благодаря ви, господин председател. Бих предложил в края на четвърти параграф да добавим, като се актуализира информацията относно задържането на директора на гимназията. Има ли възражения? Не. Нека гласуваме текста в този му вид. За, против, въздържали се, Приема се. Параграф 9. Първоначален текст на две части. Първа част за, против, въздържали се. Приема се. Втора част за, против, въздържали се. Приема се. Изменение едно за, против, въздържали се, приема се. Съображение А на две части, първа част за, против, въздържали се, приема се втора част за, против, въздържали се, приема се съображение и устно изменение, господин Преда. Благодаря ви. Исках в края на текста да кажем да се предоставя актуализирана информация за арестуването на директора на гимназията, който е пренасял заплатите на своите учители. Има ли възражения? Не. Кой е за текста в този му вид? Против. Въздържали се, приема се. Съображение О. Първоначален текст, устно изменение, господин Репо. Arvoisa puhemies, Господин председател, техническо изменение през месец септември се казва 2014 година, аз бих искал да се запише не по-късно от края на август 2014 година, за да има съответствие с текста, прият от съвета през месец декември. Благодаря. Благодаря ви. Има ли възражения? Не. Нека гласуваме текста в този му вид. Има ли възражения, господин Преда? Не е достатъчно като бройка. Нека гласуваме първоначалния текст. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Но нека направим проверка. Съображение О. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Сега нека гласуваме цялото предложение за резолюция за, против, въздържали се. Приема се. Преминаваме към последното гласуване за тази седмица резолюцията за Бахрейн.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 против, въздържали се, приема се втора част за, против, въздържали се, приема се параграф 10, първа част за, против, въздържали се, приема се втора част за, против, въздържали се, приема се параграф 12, изменение 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. След параграф 14 изменение 2 за, против, въздържали се, отхвърля се цялата резолюция. Електронно гласуване, моля ви, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 7 въздържали се, приема се с единодушие. На всички ви желая лек път до дома. Господин Оди, процедурен въпрос имате. Господин председател, получих, поисках думата, тъй като гласувахме становището на парламента по квотите за емисии от вредни газове. Искам да подчертая следното. Ние гласувахме позицията на парламента. Същевременно в регламента виждаме, че имаше проблеми, защото нямаше преводи на всички езици, следователно това нарушава принципа на многоезичието. Това уронва многоезичието в парламента. И именно за това вземам отношение на пленарно заседание. Би трябвало въпроса да се обсъди от председателския съвет. Нека се сложи край на това уронване на многоязичието. Много ви благодаря, господин Оди. Прав сте, наистина сте прав за този процедурен въпрос и ние ще проучим какво точно се е случило, ще предоставим протокола на следващото заседание, а предложенията за резолюции ще бъдат придвижени към съответните служби.